Пасквал. Приключваме с дебата. Ще гласуваме утре. А благодаря на а, комисар Катайнен. Лека нощ и благо... добре дошла отново на госпожа Юрова. Следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и на комисията относно възможното екстрадиране на Джулиан Асан. Госп... Благодаря, госпожо председател, госпожо Юрова, уважаеми депутати. Благодаря за възможността да обсъдим евентуалното екстрадиране на Джулиан Асанж. Всички знаем, че подаващите сигнали за нарушение са много важни, когато става дума за обществения интерес. Те помагат на нашите общества имат нужда от правна защита. Знам, че вчера обсъдихте директивата за лицата, които подават сигнали. Всички следим какво се случва напоследък с Джулиан Асанж. Той се укри в убежището, в посолството на Еквадор, извънете, в Лондон през 2012 година, за да не бъде изправен пред съда в Швеция по силата на обвинения в изнасилване, както и други обвинения. Той смята, че в крайна сметка ще го изпратят в САЩ и ще го съдят за това, че е публикувал публично хиляди документи с поверителен характер. Знаете, че през април този месец Еквадор оттегли закрилата си и господин Асанж беше арестуван от лондонската полиция. Впоследствие един съд го намери виновен по обвинение, че е нарушил условията на гаранцията си. Междувременно Шведските власти вече бяха заявили, че той е оправдан, но разследването може да бъде подновено все пак. Искам да подчертая, че съвета не е обсъждал евентуалното екстрадиране на господина Асанш и няма позиция по въпроса. Всъщност екстрадициите са част от изключителните правомощия на държавите членки. Затова сега британското правосъдие и съответно министъра на правосъдието и на вътрешните работи на Великобритания трябва да вземат съответното решение. Искам да кажа обаче, че съвета смята, че лицата подаващи сигнали за наредности трябва да бъдат защитени по добава. Парламента и съвета положиха усилие да постигнат споразумение по директивата за тези лица преди края на мандата. Целта беше постигната и днес парламента гласува по текста който беше договорен от законодателите. Благодаря за вниманието. Благодаря за това изявление. И сега ще дам думата на госпожа Йорова. Тя ще се изкаже от името на комисията. Европейския парламент помоли комисията да излезе с изявление по възможното екстрадиране на Жулиана Санш от Обединеното кралство екстрадиция между Обединеното кралство и САЩ е, се е, ръководи от двустранни договори и, послед... и съответното споразумение за екстрадиция между двете страни. То не дава, не, поз... не допуска екстрадиция е, освен в случаи, когато с изключение на случаи, когато има съмнение, че е възможно да се приложи смъртното наказание има сериозни рискове, че, е, и има сериозни рискове, че основните права на, на за подозрение са е, засегнати. Швеция реши да издаде нова европейска заповед за е, арест 17 та година и, обвинен, и съда в е, определеното кралство трябва да е, прецени дали е, тази заповед ще има превес над молбата за екстрадиране на САЩ. Тук трябва да се вземат предвид редица факти от съда. Като най-обща забележка трябва да кажа, че Европейската комисия няма правомощия да се намесва в съдебно производство е, в, е, в е, съд на държава членка. Ние наистина разчитаме на това, че британските съдилища са компетентни да вземат съответното решение. Благодаря ви. Първият, който ще се изкаже, е господин Поспихал от НП. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да препотвърда казаното от госпожа комисар. Аз просто не разбирам защо трябваше да обсъждаме този проблем тук в Европейския парламент. Става дума за един частен случай и ще бъде взето решение съгласно международното право. Им от една страна Обединено кралство, от друга страна Съединените щати. И двете страни са правови държави, така че можем да смятаме, че съдебното производство ще бъде справедливо и правото ще възтържествува. Ние като политици можем да си мислиме и да имаме мнение за господин Асанж, да добро или лошо, но в никакъв случай не трябва да се намесваме. Но от друга страна, аз не, не смятам, че някои е, възгледи трябва да бъдат над националната сигурност, но това е съвсем друг въпрос. Така че, е, доколкото разбирам, Европейската комисия няма никаква, никакви правомощия за намеса в съдебни производства в държава членка. Тогава нека да оставим Обединеното кралство и е, съдебната му система да реши дали има възможност и пов... дали има а, а, задължение за екстрадиция и дали въобще става дума за престъпление, госпожа Гомеш. Екстрадицията на Джулиан Асанж в САЩ не трябва да се случва. Това е единствения начин да покажем, че Европа наистина защитава онези, които се борят за прозрачност и за истината. Администрацията на Тръмп използва медиите за свои собствени цели. Мисля, че никога няма да имаме справедлив процес за Асанж. Те ще използват случая, за да подкопаят свободата на словото. Human Rights Watch и Американската асоциация за граждански свободи вече споменаха за рисковете. Асанж може на практика да е изправен пред угрозата от смъртно наказание. Знаете какво стана с Манинг? Той беше изтезаван в затвора. Той разкри за информация за случилото се в Афганистан и Ирак. Американската администрация проявява лицемерие, същото въжи и за нейните съюзници в Европа. Един министър мен ме обвини, че е, съм измамила, защото съм направила списък на полетите, използвани от ЦРУ с цел е, изтезание в които е имало и е, сътрудничество от страна на Португалия. Знаете, че в е, Швеция обвиненията бяха оттеглени в миналото. Мисля, че сега, след подновяването на разследването, трябва да се осланяме на независимостта на шведските съдилища. Същото въжи и за съдилищата в Великобритания. Да се надяваме, че те ще са обективни, но не можем да позволим Асанж да бъде екстрадиран в САЩ. Естествено, той наруши част от правилата, на които трябваше да се подчинява. Има обаче много хора, дори в САЩ, които са готови да се борят за неговите права. Европа трябва да гарантира, че за Асанж ще има справедливост. И ние трябва да се погрижим чрез директивата, която приехме днес за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушение. Основните права на подобни хора трябва да бъдат защитени. Всеки, който разкрива престъпления,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 е, бил съм министър на правосъдието и се питам как може парламента, една политическа организация, да се е, намесва в конкретен е, конкретен случай, е, молба за е, екстрадиция. Това е нещо, което е, засяга само правосъдието и то правосъдните органи на две държави членки. Знаем, че европейските държави нямат право да екстрадират лица в държави, в които има смъртно наказание. В САЩ има такова. Ако САЩ. ако Асанж бъде екстрадиран в САЩ, той може да бъде под заплахата от смъртно наказание и това е достатъчно основание, защото той не трябва да бъде екстрадиран от съд, независимо дали той се намира в Великобритания, Швеция или във вашата страна. Сега господин Урбан Креспо. Графиас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, що... арестуването на Асанж е много тежък и а, труден момент за свободата на е, словото и на, за свободата въобще, защото чрез Викеликс бяха разкрити е, престъпни действия по време на война и също същ, същ, същевременно Знаеме как, какви са заплахите, ако Естанж бъде екстрадиран в Съединените щати. Същевременно днеска приехме една директива за защита на подаващите сигнали. Сиг... а, а, Асанж е изправен пред заплаха. Онези, които се изправят срещу корупцията, срещу са заплашени с много. Така че ние какво ще направим? Ще, потъп, ще потъпчеме собствената си демокрация и ще потъпчеме свободата на словото. Не можем да позволим това, госпожа Ева Жули. възможното екстрадиране на Жулиен Асанж, създател на Ликиликс към Съединените щати, ще бъде не само а, удар по съдбата на един човек, но и за бъдещето на демокрацията. Трябва да защитиме с всички сили прозрачността и информираността, защото точно това направи Асанж. Той е, изложи информация и а, а, раз, разгласи военните престъпления на американските власти. Така че а, ни, неговата, неговата смелост е днес на, на, на на везните. Ако днес екстрадираме Асанж, утре ще екстрадираме всички тези, които публикуват е, информация, която е свързана с престъпления. Франция трябва да даде е, убежище на Асанжа и да, се, да защити цветовете на прозрачността. Господин Вилиан Дартмут. Благодаря. Нека да започнем с едно допускане. Не е добра идея политиците да се опитват да се намесват в съдебен процес. Всъщност това е една много лоша идея. Знаете, че има разделение между политика и правосъдие и то е централно за западните демокрации. Господин Асанш беше осъден от съд, защото е нарушил правилата, свързани с неговата гаранция. Има съвсем различни обвинения, повдигнати в САЩ относно публикуването на документи с поверителен характер. Изслушването в тази връзка ще бъде направено пред английски съдия. Онова, което каза съвета е погрешно. Министъра на вътрешните работи не взима решение. Много хора, включително и аз самия, не са доволни от решения на съдии в Великобритания, но нито един сериозен човек няма да постави под въпрос професионализма и обективността на английското правосъдие. Въпреки всичко, обаче, госпожа Гомеш и други колеги искат да окажат политическа намеса в действията, на, на британското правосъдие. Това е последното ми изказане в парламента. Искам да кажа, че смесването на политика и правосъдие е в разрез не само с а, западните интереси, но и с интересите на всички демократични институции. Ние като политици трябва да не се намесваме по никакъв начин в а, това дело, този казус с чисто съдебен характер. Защо господин Асанш се счита, че е нарушил правилата на своята гаранция? Защото има европейска заповед за арест, повдигната от шведски прокурор, не от британски съдия. когато има европейска заповед за арест, е, няма защита срещу екстрадиция и това е тревожно. В парламента много се говори за човешки права. Всъщност АЛДЕ, социалистите, британските либерални демократи, всички немислещи поддръжници на европейската супердържава, всички те са големи привърженици на европейската заповед за арест. Те са отдадени на тази заповед и на гражданските свободи, само че тук има нещо гнило. Както има нещо гнило и в подкрепата ви за Асанж. Вашата отдаденост, общо взето, ще се сблъска с една голяма стена при Кале. Вие правите всичко това в името на все по-голямата интеграция. Моля всички да премислят. Господин Кололо. Пондиус Пилатус, today. We are in favor... Да, сега ние чуваме наистина Пилат Понтийски. Ние сме като Пилат Понтийски днес. Съвета и комисията казаха това, но в крайна сметка ние сме политически орган и имаме право на политическо мнение. Е, подадени факти. Каквото и да се случи, трябва да. Ако е, един журна, е, европейски журналист напише нещо за Иран, всъщност тогава Иран ще има право да поиска екстрадирането на европейския журналист от Турция или какво ще кажем в такъв случай? Това ще стане, тъй като тайните е, ще бъде накърнена е, е, конфиденциалността или принципа за конфиденциалност в Иран или Турция и така нататък. Имате синя карта от Ана Гомеш. Приемате ли я? Съгласна съм, че ние сме политически орган и че ние имаме, полит... имаме право да политическо мнение го правим. Казваме, че не трябва да бъде екстрадиран в САЩ. Но от друга страна, приемаме, че съдилищата в е, Обединеното кралство е, са обвързани също от хартата за основните права и европейските договори Следователно, възоснова на съвсем е, правно основание може да се направи това, не на политическо основание. Се очаква една резолюция, с която да спрем ексадирането на човек в една страна, в която е, прилага е, е, смъртното наказание все още. Съгласен ли сте? Да, трябва да излезем с едно изявление и е, можем, е, такива сме правили за Венецуела, Турция и за какво ли не. Колегата говори тук за е, съдебно, е, е, правно е, процедура, производство, тя, това, съобразявали ли сме с нея с други страни и действия в други страни? Излизаме с резолюции, с изявления. Защо не го правим сега? Защото британското правителство е затънало в кашата, която забърка с Брексит и сега се опита да някакси да, да, да се измие ръцете с Асанж. Това не не е, е коректно. Трябва да излезем с е, е, ясна позиция. Ние сме за ли или против екстрадирането? Благодаря, имате право да отговорите. Да, радвам се, госпожо председател, че ми давате възможност да отговоря. Това е правен въпрос. Точка. За това става дума. Ако си, а, сте адвокат на политиците, а, е, на, които, е, които се намесват в е, един законов правен процес, това би било напълно разбираемо. Но но това е вашата привилегия да успорвате това. Но това противоречи на начина по който западните демократични институции функционират разделението между изпълнителната и съдебна власт е, е основно и основополагащо. Благодаря. Сега Анна Миранда има думата за една минута. Зелените. Добре, още една минута ви давам. Да ви задам следния въпрос, е, скъпи колега. Какво ще кажете за е, процесите в е, Турция? Турция права ли е, когато казва това е, е юридическият въпрос и трябва да се съобразите с правната уредба в Турция и да не се намесвате. Имаме толкова много е, случаи и толкова много декларации и изявления сме правили срещу е, Турция в това отношение. Предполагам, че това е риторичен въпрос. Очаквате ли отговор? Ще отговоря за няколко секунди. Това, е, което се опитват да прокарат колегите е, е, тук е, е британското правителство да се намеси в съдебното производство в е, Англия. Това, за което говорите в Турция, е да, да се намесим там, да интервенираме. Съгласен съм с случая с Турция и ми се иска моето правителство и други такива да дадат да, ясно да се разбере, че Турция никога не трябва да стане член на Европейския съюз, независимо от това дали Обединеното кралство ще остане в съюза или не. Е, благодаря, изчухме двете страни и задълбочи се спора. Сега нека да дадем думата на следващата ни колега Ана Миранда от Зелените. Тази е, този понеделник имах среща с Джулиан Асанж в еквадорското посолство в Лондон, но не можах да отида, защото той беше арестуван. Е, и той... Сега, ние, ние, ние, ние трябва да, да, да, да, да защитиме правата и правото на живот на Асанж. За... И не само да го спасим от електрическия стол, за това, че, за това, че той за, за, за, защитава а, свободата на словото в Европа. Но но, но, но, но след като. Но зна, знаеме за, за, за, за, за, за, за другия човек, който даде сведения и който прекара вече 20 години в. Прекара, ще прекара 20 години в американските е, затвори. Но британските съдилища не, гар, не гарантират, че няма да, да екстрадират Жулиен Асанж в Съединените щати. Ние трябва да, да, да, да гарантираме, че няма да има екстрадиция на е, Асанж. Ние трябва да изискваме от Еквадор, от Обединеното кралство, от Швеция да направят всичко възможно, за да, да не може е, Асанж да бъде екстрадиран в Съединените щати, защото ако той бъде екстрадиран, всеки журналист може да бъде екстрадиран за това, че се опитва да защити свободата и свободата на словото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 В тази връзка е важно в, при всички големи скандали, които е, избухнаха след 14-та година, е, панамските документи, Викилинкс и така нататък, е, във всички е, тези е, сигнализиращите за наредности трябва да бъдат защитени и това е в интерес на обществеността. Според мен е, Жулиан Санш е един е, герой и неговото положение трябва, на неговото положение трябва да гледаме сериозно. Вярно е, че трябва да бъдат защитавани сигнализиращи за недости и това се отнася за Асанж. Зная, че е, какво каза президента на САЩ, така че важно е да не бъде предоставен на правосъдието на САЩ е, Асанж. От името на комисията сега е, госпожа Юрова има думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за дебата. Искам да подчертая, че ние напълно се осланяме на независимостта и професионализма на британските съдилища – Обедена съм, че основните права на САЩ, както и правото на съдебен справедлив съдебен процес ще бъдат взети предвид и зачетени. Благодаря. Госпожа Чиот. Госпожо председател, дами и господа, в заключение искам да ви благодаря за възможността да обсъдиме този този важен, този важен проблем. Ние всички следим отблизо и ще следим отблизо развитието на казуса. Благодаря ви много. Приключваме с дебата. Изчерпахме дневния си ред. Ще продължим работата си утре в 8.30. Дневният ред е публикуван на уеб страницата на Европейският парламент. Благодаря ви за това, че останахте.